Различни комисии решиха да започнат междуинституционални преговори по 69C алинея 1 от правилника. Докладите, които всъщност са мандати за тези преговори, може да намерите на веб страницата. Техните наименования ще бъдат публикувани в протокола на заседанието. По член 69C, алинея 2, определен брой депутати от политическа или политически групи, които са съответен брой, могат да поискат до утре, полунощ, утре 12 е септември, да се гласува решението за започване на такива междуинституционални преговори. Ако не е подадено такова искане за гласуване за започване на преговорите до този кроен срок, който споменах, комисиите могат да започнат самите преговори.